от комисията предложения. Така че да можем да представим и нашите идеи за една по-справедлива система. Благодаря, господин Каса, казва председателя. С това приключваме дебата. И утре в 11.30 ще гласуваме. И сега стигаме до темата спешна помощ за Хаити с което първо давам думата на госпожа комисар. Господин Таманаки бързо взема мястото си. Thank you, Mr. Chairman. The Commission is deeply concerned by... Госпожа Таманаки, благодаря. Комисията е много загрижена от положението с заболяването от холера в е, Таити, защото Случаите на заболяване се увеличават рязко всеки ден. Броя на приятите в болница възлиза на над 20 хиляди. Става дума за края на миналата седмица. Повече от 1100 души вече са починали от заболяването. Боим се, че тези цифри са сериозно подценени – и смъртността е много висока, което показва, че хората твърде късно успяват да стигнат до болници. По принцип холерата се лекува лесно, но е много важно да се лекува в ранните етапи. А също така има нужда и от много голям персонал за лекуването на заболелите. И в момента недостига е много голям, независимо, че се получава там помощ от международната общност. Ние призоваваме всички групи агенции, които присъстват в Хаити, да засилят усилията си. Цялата страна в момента е засегната. Епидемията се разпространява с тревожни темпове в Порто-Пренс. И в определени региони, където има много лоши хигиенни условия, няма прясна вода, условията са наистина много застрашаващи. Ние се опитваме да осигурим прясна вода, по-добра хигиена и да оказваме помощ на надзорните органи по хигиената, за да се следи как се развива епидемията Комисията засили своето присъствие с съответни експерти медицински и с отпускане на повече средства 12 милиона евро в подкрепа на присъстващите агенции в Хаити. Механизма за гражданска защита също е активиран посредством Центъра за мониторинг на, Европейската, на Европейския съюз и участва в помощта на транспорт, е, осигурен от Франция. Австрия също осигурява подкрепа. Необходими са експерти за, по гражданска защита и това ще стане скоро. Тази седмица ще бъдат изпратени такива. Главна дирекция здравеопазване също е изпратила експерти за наблюдаване на състоянието на заболяванията и обмисляме какво допълнително да направим. След бунтовете в Порто-Пренс и в други градове наблюдаваме отблизо ситуацията по сигурността с нашите партньори, съответните агенции, особено като се имат предвид предстоящите избори на 28 ноември. Комисията влезе във връзка с заместник секретаря на ООН по отпускане на помощ и подчертахме необходимостта е, от сътрудничество и отпускане на повече персонал, за да могат дейността да продължи като се има предвид колко бързо се влушава ситуацията там, е необходимо спешно да се оказва помощ в е, осигуряване на вода, санитарни условия, логистика. Приоритета е да се осигурява медицински персонал, персонал с опит в осигуряване на санитарни хигиенни условия, таблетки за пречистване на вода и така нататък. Ние сме в контакт с Белгийското председателство и страните членки с цел да насърчаваме допълнително опускане на помощ за Хаити в, тази критичен, в този критичен момент, като тази помощ може да бъде насочена през Европейския механизъм за гражданска защита. Изпраща, държим връзка също и усилията да се поддържат връзки с хората, които работят на място, са значителни. Но във всички случаи има нужда и от повече ресурси, и от повече средства. За това ние засилваме реакцията си за криза с цел да помогнем. Но безспорно предстоят трудни неща, защото нещата, трудни времена, защото нещата се развиват много бързо там помощта на международната общност е ключова. Затова призовавам всички ви. Направете максималното страните членки да засилят своята подкрепа, за да можем да избегнем една огромна гражданска трагедия там. Благодаря, госпожо комисар. Сега преминаване към изказвания от политическите групи. Госпожа Штрифлер, минута и половина. Благодаря, уважаеми колеги, госпожо Даманаки. Е, епидемията от холера вече взела над 1100 жертви и почти 20 000 души са засегнати. Независимо от присъствието на международните организации в Хаити, ситуацията там се влушава всеки момент – и в бъдеще време 400 хиляди души може би ще бъдат засегнати. Много сме благодарни на средствата, които се отпускат от комисията и повтарям апела на госпожа Георгиева за допълнителна помощ от оборудване и предоставяне на чиста вода от страните членки, защото това е единствения начин да се намали броя на заразените. Също така трябва да се търсят начини да се повдигне духа на населението. Много е важно да се кому... комуникира как могат да се предотвратят заразяванията, също така и да се успокоят духовете, особено като се има предвид, че страната се намира в предизборен а, период. Но тук отново още веднъж виждаме доколко напълно безпомощни са властите в Хаити да осигурят а, някаква грижа от страна на местните власти. И след земетресението имаше голяма воля за реконструкция на Хаити, имаше много помощи и след една година все още нищо не е започнато. И хората, които работят там, са много песимистично настроени, тези, които оказват помощ. Комисията трябва да бъде двигател в възстановяването на, на Хаити, ако искаме да се постигне нещо. Благодаря, госпожо Штрифлер. От името на социалистите и демократите, госпожа Крител. Уважаема госпожо комисар, господин председател, аз е, е харесвам начин, бързия начин, по който е, Европейската комисия реагира на кризата. Нашите усилия трябва да се насочат обаче към създаването на една добра работеща държава в Хаити, каквато в момента не съществува не, и не е в състояние да а, помогне на а, бездомните и да реши проблема с а, водата. Това доведе до там, че а, вече загинаха голям брой а, хора. Двама от всеки трима хаитияни живеят с 2 долара на ден. Голяма част от хаитияните живеят в беженски лагери и това увеличава риска. Мисля, че слабостта на държавата е най-голямата слабост в тази ситуация. И липсата на авторитет води до там, че държавата очаква помощ от Обединените нации, която не идва. Предстоят избори и те не биват да се отлагат. Благодаря, госпожо Крето. Давам думата за Алде на господин Гърнс. Мерси, господин президент. Bien sûr, il y a les cofacteurs qui, sans aucun doute... Благодаря, господин председател. Естествено, че има фактори, които доведоха до разпространението на холерата и улесниха а, нейния бум там. Смятам, че реакцията трябва да бъде двояка. Преди всичко естествено трябва да се реагира незабавно на място с пречистване на питейната вода и създаване на хигиенични и санитарни условия. Обаче Европейския съюз трябва да погледне и дългосрочно на тази страна. В тази страна трябва да се направят страшно много неща. Възстановяването на инфраструктурата трябва да бъде приоритетно. Това се отнася както за отделните държави, така и за нас като цяло. Осем месеца след Нью-Йоркската конференция за възстановяване на Хаити, не можем да използваме липсата на пари като извинение за това, че все още нищо не се е случило там. Хуманитарно хуманитарната криза се задълбочава, удължава, а ние не реагираме съответно. Благодаря, господин Гърен, за зелените. Госпожа Келер, минута и половина. В Хаити се извършва в момента огромна операция за помощи и ние не бива да губим темпо. Трябва да постигнем резултати и да помогнем на хаитянците да изградат бъдещето си. От една страна това е трагедия за милиони хора, но ако не успеем, това ще бъде и много отрицателен пример за нашата възможност на международно ниво да предоставяме помощ. Така че трябва да обединим всички опит, всичките полуки, които е, си извлякохме, всички пари, които има, за да постигнем резултати. Затова благодаря и на комисията, че отпуска още 12 милиона борбата с холера. Надявам се, че тази помощ ще стигне до Хаити незабавно и то изцяло, а не само част от нея, за да може да бъдем достатъчно ефективни. Също така не трябва да пренебегваме и усилията за възстановяването на Хаити след земетресението, защото в противен случай няма как да се борим с заболяванията. Имам два въпроса. Първо, Пристигнали ли са парите, които са били обещани, използвани ли са? И второ, искам да знам какво е вашето мнение за отлагане на, из... на изборите, говори се и това. Защото революцията в Хаити никога не успя да влезе в историята. И може би сега е момента да се започне подготовката на по-доброто бъдеще на хаитяните. И се надявам комисията да бъде активна в този момент. Благодаря, госпожо Келер. За Европа на консерваторите и реформаторите, господин Николсън. Благодаря, господин председател. Преди два месеца аз съпредседателствах делегацията на нашата партия в Хаити – и това беше за мен изключително вълнуващо преживяване. Не само с това да видим колко много хора помагаха на хаитяни, а второ и да видим как народа, този толкова горд народ, се опитва да се бори за своето бъдеще. И е, повторихме пред техния е, министър-председател, колко е добре, че в момента там няма заболявания, обаче това беше преди две месеца. В момента какво се случва? Холерата не е трудно да се преборим с нея, но е, когато говориме тук за здравеопазване, е, трябва да знаете, че там такова нещо не съществува. Там са медици без граница и много други международни организации, които се опитват да се справят, но система няма. А що се отнася до изборите, да, в момента не е необходимо да има избор. Но докато няма премиер и президент, които да ги водят, те няма да стигнат до никъде. И искам да изкажа огромното си възхищение от смелите хора, които там, представители на комисията, които се опитват да окажат помощ и наистина фантастично работят. Благодаря им. Благодаря, господин Николсън. Съобедената левица, минута и половина. Госпожа Вержия. Благодаря, господин председател. Искам да благодаря на всички колеги, както и на председателския съвет за това, че приеха да водим тази дискусия за Хаити, която предложи нашата политическа група. Това е наистина спешен въпрос. През януари международната общност се мобилизира успешно. Но ако погледнем какво наистина се случи на място, разликата е огромна между намеренията и действителността. Бяха обещани милиард и 23 милиона за едно по-добро бъдеще на Хаити. Неправителствените организации също станаха активни и посочиха, че стотици хиляди хора работ... живеят при чудовищни хигиени... хигиенни условия. Сега към това се прибави и холерата. Вече има повече от хиляда починали от тази болест. Специалистите твърдят, че мерките, които могат да се предприемат е, за да се предотврати смъртен изход от болестта са сравнително прости, но просто персоналът е необучен и основните необходими средства не достигат до Хаити. Хаитянското население изпада в отчаяние. То се нуждае от доверие към международната общност. Имам простички въпроси. Къде остана онази помощ, която обеща Европейския съюз. Не само хуманитарната помощ. Ако беше пристигнала по-бързо тази помощ, нямаше ли да може да се избегне трагедията? Защо международните конференции отново останаха безплодни и отново останаха неизпълнени техните обещания? за възстановяването на инфраструктурата. Там също нищо не се случи. Хаитяните искат да се проведат избори, но въпросът е при какви условия. Благодаря. Госпожа Ронцули, преминаваме към другите оратори. Благодаря, господин председател. Въпреки най-различните призиви след земетресението да не губим своята бдителност, трябва да отбележим, че острова беше забравен от Обединените нации в тежките е, месеци на възстановяването. В момента в Хаити върлува холера, за голяма част от хаитяните тази болест е непозната и има мистичен характер. Обвиняват се сините каски е, за това, че е, на острова има холера, за това, че те са заразили е, местното население. Хуманитарните е, работници е, също са обект на заплахи е, и предупреждение да напуснат страната. Цял, целият остров е в развалини. Чухме, че липсва вода че хората нямат възможност да се мият и епидемията непрекъснато се разпространява. Има починали. Е, числата вече беше казаха, до момента има 1230 починали, над 8000 са в болниците, а голяма част е, са сред развалините. В момента почти не е възможно да пристигне нова помощ от Обединените нации. Трябва ни бързо решение, в противен случай на съвестта ни ще тежат още починали. Господин Кашман. Комисар Георгиева, мога ли да ви поздравя първо за ефективната координация, която предприехте и за дискусиите, които провеждате с представителите на Обединените нации Бърнесамас? Най-лесно в момента е да критикуваме. Според мен трябва да бъдем положителни и да настояваме да се упражни натиск там, където трябва, а именно на страните членки, да предоставят повече помощ, повече помощ на тура. А, като погледнем края на кращата, става дума и за страни, които са с много сериозна економическа ситуация. Испания, Италия, Австрия, Франция – Германия, те си бръкнаха дълбоко в джобовете, затова призовавам всички нас да се свържат със своите правителства и да ги насърчат да отпуснат повече помощ и то тази помощ да може да стига до хит. Също поздравления за отпускането на допълнителните 12 милион, милиона евро. Земетресението бе огромна трагедия. Сега епидемията още по-голяма. Благодаря ви, господин, госпожо комисар. Госпожин, господин Риналди, една минута. Благодаря. Уважаеми колеги, уважаема госпожо комисар, след земетресението в Хаити катастрофата се задълбочава. Разпространява се все повече холерата, а това е страна, където на място работят много международни хуманитарни работници. Това е парадокс, но много от децата са заплашени. Просто не знаем откъде да започнем. Политическата класа се занимава с игри на власт, не се занимава с възстановяване. Бюрокрацията има слаба административна култура и много често пречи на получаването на помощите. Представени са в Хаити много международни организации, но координацията между тях куца. Бях през юни в страната с делегация на Европейския парламент и ми стана ясно, че лагерите са пред стъпкани, улиците са в развалини и това допринася за влушаване на обстановката. Европейския съюз направи каквото можа, но трябва да направи много повече. Аз съм с впечатлението, че в Хаити е необходимо не само възстановяване, но и повече международна защита. Господин Дева, една минута. Благодаря, господин. Има неща, за които няма какво да говорим on Haiti with great fanfare. Military helicopters came Миналата година имаше нападения, военни хеликоптери и сега всичко изчезна. И се оказва, че няма достъп, има блокади по пътищата. Комисар Георгиева се бори да координира дейността. Какво се случва? Защо по времето на президента Клинтон можеше толкова много хора да има, а сега всички изчезнаха? Защо не положа... позволява това да се случва? Нелепо е. Международната общност трябва да е там в нивото на присъствието си, в което беше. И да се даде възможност на хаитяните да се отърват от всички тези глупости, които се вършат там. Е, пернаме στο я и κυρία Ζαμπόρσκα για ένα λεπτό. Ďakujem, pán predseda. Pani komisárka, ďakujem za správu, ktorú ste nám predniesli o aktuálnej situácii. Благодаря за представенето на актуалното положение в Хейти. Очакваше се там да избухне е, епидемия. Е, ние работихме много усилено, но не постигнахме напредъка, който очаквахме. Е, много често оправданията за това бяха, че държавата и преди земетресението не работеше, държавата и тогава не беше добре. В момента обаче е необходимо да се направи бързо нещо, противен случай рискуваме епидемията да се задълбочи и острова да бъде обхванат от насили. Госпожо комисар, в Хити трябва да концентрираме най-добрите експерти. Те трябва да изготвят здравен план за Хити. Три... Благодаря. Господин Арсенис. А, с синхаро и Благодаря. Комисар Георгиева, нека да започна първо с поздравления за отличната работа, която вършите, както в случая с Хаити, така и това, което правите за Пакистан. Знам, че вие винаги ще бъдете там, където е необходимо. В момента става дума за огромна трагедия. Над хиляда души починали, огромен брой заразени и този брой се увеличава. Но Както се вижда, средствата не са достатъчни. Това е все по-ясно. Трябва да има и нови финансови инструменти. Трябва да се направи някаква промяна, според мен. Така ще имаме възможност да реагираме на хуманитарни ситуации. Затова искам да ви попитам какво можем да направим, госпожо комисар, за да избегнем повтарянето на подобни ситуации, които хората да се разболяват, просто защото няма достатъчно присъствие на агенции, които помагат. Господин Арсенис. Благодаря, господин председател. Днес след обяд получихме информация от една холандска хуманитарна организация, която работи на място и тя потвърждава мрачната, но реалистична картина, която до момента рисува Европейската комисия. Също така в същата информация чухме, че Европа трябва да продължи да бъде важен донор. На Международната донорска конференция бяха обещани гигантски суми, но много малко от тях са пристигнали там. ООН също обещава пари, които още не са пристигнали там. Затова се надявам, че Европейската комисия сега ще се активира и наистина ще се погрижи парите да пристигнат, защото положението е изключително изострено. То е крещящо. Само като помислим каква е ситуацията с питейната вода, това само по себе си е голяма трагедия. Нека Европейския съюз да се погрижи и за водата, и за изпращане на медицински служители. Надявам се, аз ще се обърна и към холандското правителство, разбира се, но се надявам, че европейските институции наистина ще се активират. Благодаря. Señora en primer lugar, felicitar Благодаря, господин председател. Искам да благодаря първо на комисията за усилията, които полага в Хаити. Ситуацията там изисква спешна намеса, повече ресурси, повече е, международна ангажираност, повече готовност за осигуряване на финансовите средства. Знаем, че в настоящата криза финансите не достигат навсякъде, но в момента хуманитарната ситуация там трябва да бъде приоритет. Като, например, достъпа до чиста питайна вода, подобряване на хигиената и така нататък. Това са спешни задачи. Комисията трябва да положи максимални усилия. arvoisa puhemies haluan myös alkuun kiittää komission edustajia Госпожо комисар, благодаря за цялата работа на комисията. Много е важно Европейския съюз да бъде да присъства в Хаити, да се вижда ясно, че е там, защото така ще стигнем до гражданите на Хаити. Ние имаме отговорности към тях. Те страдаха от е, земетресението, сега страдат от холерата. И когато планираме да се пращат пари, е много важно тези пари да стигнат там достатъчно бързо. Има много асоциации, които работят в помощ там, отлично работят. Те са разкрили канали за предоставяне на помощ и се надявам, че комисията може да използва тези вече признати хуманитарни и християнски организации, които много добре работят на място. Така че е много важно помощта да стигне до тях възможно най-бързо, за да имаме добри резултати. И накрая давам думата на госпожа комисар Георгиева. Благодаря, господин председател. Благодаря на всички за вашите ангажименти, за дискусията на тази тема, която за нещастие още дълго време ще ни съпътства. Кризата не е лесна за разрешаване. По някои прогнози за мащаба на проблемите в бъдещите месеци се очаква ситуацията да се влуши и аз съм съгласна с всички тези, които коментираха, че в Хаити трябва да отидат експерти от Европейския център за контрол на традиции се смята, че около половин а, е, милион души ще бъдат е, засегнати и може би жертвите до 12 хиляди. Малко по-низки са цифрите е, на американските агенции, около 400 хиляди души засегнати – така че съм абсолютно съгласна с всички вас, които говориха, че е необходимо незабавно да се мобилизираме, да помогнем в момента. Четири коментара имам. Първо, как можем да помогнем по най-добър начин? В момента през, чрез партньорските ни организации ние трябва да предоставим помощ, да им да дадем ресурси, за да могат да действат. Трябва да призовем страните да отпускат помощи в натура. В четвъртък се обърнах към страните членки и виждаме, че вече има подкрепа, но ще има нужда от още особено от специалисти здравни, от таблетки за пречистване на вода, а също и кампании за информиране, защото, както мнозина тук казаха, до огромна степен не се разбира как може да се справим с тази болест. Хората умират безпричинно, защото ги е страх да стигнат до болниците, защото смятат, че там ще ще заразят, а не ще бъдат излекувани. Второ, не малко колеги се изказаха тук за това, че ни обещахме пари и стана на въпрос какво се случва с реконструкцията на Хаити. 460 милиона ние обещахме и ги даваме по графика, в който сме казали. Т.е. изпълнили сме си обещанията. Е, върховният представител и заместник от Катя Аштан и комисар Пибал, в момента отчитат с страните членки, е, оглеждат ситуацията, докъде сме стигнали с парите, които сме обещали, защото това е много важен въпрос. Тук става дума действително за репутацията на международната общност. И е, обаче, това е третия ми коментар и той е много важен, има горна граница на това колко Хаити може да освои като помощ. И аз мятам, че споменах пред някой от вас, когато за първ път пристигнах там в Хаити, стана ясно, че трагедията, колкото и да е ужасна, не е най-големия проблем на страната. Проблема е липсата на развитие, липса на функционираща държава, което означава, че няма и функционираща система на здравеопазване. Е, видях хора, които се редят пред лекара, не защото са болни, а защото никога не са виждали лекар и искаха да се възползват от това, че в момента се предоставят е, в лагерите медицински услуги. Така че тази пълна липса на е, възможности, на капацитет на, на функционираща държава отъжнява още повече епидемията. Ние все още се борим с това правителството да даде е, терен, където могат да се полагат телата на мъртвите. Иначе е, е все повече ще се разраства заразата. Така че непрекъснато ще се налага да повтарям колко е важно да се разбере, че проблемите на Хаити се решават трудно, защото от десетилетия наред там няма развитие, няма функционираща държава. Питахте ме за изборите, трябва ли да има избори. Властите в Хаити предпочитат да се изпълни графика така както е предвиден. За мен е трудно да отговоря. Но е, чувството ми е, че да се отложат или отменят е, изборите, вероятно ще дестабилизира още повече ситуацията, така че може би има аргументи за това да се проверят. Но е, мога да кажа, че говоря само на базата на това, което съм чула, не е от личен опит. И четвърти коментар. Ангажимента, това, което вие очаквате от нас, вие искате ние директно да се ангажираме. Комисията е ангажирана и ще бъде ангажирана баронеса Аштън. Между другото, утре ще бъде в Хаити. Аз също планирам да бъда там защото в този момент мобилизирането, доброто координиране и чисто даването на надежда на хората там и на нашите хора там, те се борят с много трудна ситуация. Те се намират на места, е, където здравните служители на Хаити, оплашени е, от епидемията, направо бягат и тогава нашите хора трябва да се справят с огромния брой нови случаи на заболяване. Така че за да можем да запазим спокойствие в нашето присъствие, да насочваме така да, да дадем надежда на хората е много важно. Говорихте тук колко устойчив е народа. Те заслужават нашата подкрепа в този толкова труден момент. Благодаря. Ευχαριστώ πολύ την κυρία Επίτροπο. Η συζήτηση έληξε. Благодаря, госпожо комисар. С това приключваме дебата за спешната помощ за Хаити. Колеги, следващата